Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein. Уважаеми колеги, започваме с, нашето заседание. Ich frage, gibt es Änderungswünsche? Имате ли предложения за изменение към дневния ред? Нямате. Добре. Тогава дневният ред е прият такъв, в такъв вид, в какъвто го имате пред себе си. Ние имаме превод на всички езици, с изключение на малтийски и естонски и на второ място днеска работим за първи път с нашия инструмент e-meeting. Това е един инструмент, който може да се ползва от колеги, които не искат да ползват хартия. Колегите от администрацията, които, отговарят, които отговарят за този инструмент, са също тук. Този инструмент е, има целта да спестим хартия. Но никой не е длъжен да го ползва. За момента може да го ползвате, така да се каже, на доброволни начала. Има обучение. Имаше обучение през декември и още един тренинг, още едно обучение ще има през януари. Така че колегите, които се интересуват, могат да посетят тези обучения. Трето съобщение. Това е фидбека от трилога. За първи път прилагаме член 70. Става дума за доклада РИС. Преговаря се на ранно четене този доклад. Освен това, има семинар за качеството на горивата – на 20 декември от 9.30 в, конференц... в Центъра за конференции в Брюксел. Там ще се състои този семинар. Колегите, които искат да го посетят, са поканени. Трета точка – одобрение на протоколите. Протоколите от 10-11 октомври и от 5-6 ноември са на разположение. Ако нямате възражение, то те са приети. И така преминаваме към точка четвърта. Тук е, имаме един доклад от Доха, конференцията по климата. 15 колеги бяха поканени. И трябва да кажа, имахме много срещи с министри и с представители на правителствата. Срещите бяха ползотворни. Говорихме с, представител, с китайския представител, говорихме за търговията с емисии, за беклоудинга, за авиацията си, всичките тези области бяха много полезни и трябва да кажа, бяхме положително шокирани от изказванията на министъра относно на, на китайския министър относно процедурата Stop the Clock, спри часовника – но да видим какво ще донесе бъдещето и дали наистина ще успеем да постигнем съгласие на международно равнище. Опитахме се да се срещнем с колкото се може повече депутати. Това не стана. Много национални парламенти не бяха изпратили делегации. Затова фокусът беше срещи за нас. Фокусът беше срещи с министри и представители на правителства. Освен това имаше и едно мероприятие, на което ние говорихме за нашия опит, пътя към ниско въглеродна економия, економика. Имахме много добри дебати, имаше експерти, например Ахемштайнер, Штайнер, ръководителя на програмата в ОНЕ за околната среда. За самата конференция ние присъствахме на последната седмица. От вторник до петък бяхме там. Но, както знаете, конференциите продължават и след официалния срок, краен срок. Бяхме с мандат до петък. Програмата беше доста наситена. И заседавахме всеки ден до късно вечерта. Много добре работихме и в семинарите, които бяха предложени. Имаше отделни семинари, ръководени от членовете на делегацията. Калс Флоренс беше един от ръководителите. Аз ръководих някои от семинарите. Подписахме резолюция. Това беше една малка стъпка по отношение на опазване на климата, и адаптиране към климатичните промени, но не очаквахме и голям пробив на тази конференция, така че в някои области имаше напредък по отношение на платформата Дърбан, по отношение на дългосрочното сътрудничество и дългосрочните инициативи. Под... Подписахме и протокола Киото 2. Това не е много. Но това, което приехме в пленарна зала е, е, като цели, за съжаление, не ги постигнахме. Това, което ми направи впечатление, в рамките на Европейския съюз, в рамките на делегацията на Европейския съюз, имам предвид 27-те министри, имаше разногласия в рамките на конференцията. Например, по отношение на ангажиментите за финансиране. Когато говорихме с депутати от националните парламенти, виждахме, че има нужда от допълнителни обяснения от отделните министри, е, от допълнителни разяснения и впечатлението ми беше, че нещата в публичното пространство не са разяснени. Следващата година ще има конференция във Варшава и смятам, че до тогава Европейския съюз трябва да развие една стратегия, така че резултатите да са по-убедителни. Трябва да наваксаме. Темата за Дърбан ще я дискутираме и в пленарна зала, заедно с комисията, но и с съвета. Защото така както <clears throat> нещата протекоха в Доха, не бива да протичат във Варшава. Трябва да се подготвим добре. Ние като парламент трябва да работим, да бъдем критични, но и да работим конструктивно, в противен случай няма да постигнем целите от 2 градуса. Това беше накратко моят доклад, моето представяне. Е, започваме с ораторите, господин Йолайнен. Благодаря, господин председател, за доклада от името на делегацията. На пленарно заседание още веднъж ще говорим за Доха. Някои казаха, че отворена вратата пред една нова ера в глобалната борба с измененията в климата, това са оптимистите. Песимистите биха казали, че е затръщната вратата пред постигането на целта за ограничаване повишаването на температурата до 2 градуса. Наистина много е трудно да се постига напредък в глобален мащаб. Ние трябва да си зададем въпроса каква роля е изиграл Европейския съюз. Европейския съюз продължава ли да играе толкова добра роля, както и преди две години? защото ние имаме в момента по-малко какво да кажем и можем да предложим по-малко неща би трябвало да имаме амбицията да говорим за 30%, защото до 2020 година има възможност да се получи намаление с 30% вместо с 20%. В противен случай няма да можем да изпълним плана си до 2050 година. Затова мисля, че трябва да упражним натиск да бъде взето решение за тези 30%. Освен това, не успяхме да запазим алиансите от Дърбан с групата Картагена, с островните държави. Е, бяхме е, направили един вид е, алианс в Доха не успяхме да го запазим и трябва да поговорим за това, защо не успяхме. Що се отнася до финансирането, ние не можем да предложим на страните такова финансиране, каквото обещахме. Трябва да имаме предвид това и което казаха Съединените е, щати. Онези, които бяха в Копенхаген, знаят какво предлага Обама, а именно нищо. Е, Обама няма какво да предложи, защото Конгресът не го подкрепя. И Хилари Клинтън излезе с бомбастичното съобщение, че ще предложат 100 милиарда долара до 2020 година. А, и беше е, много странно, че Съединените щати не бяха представени в Доха и абсолютно никой не знае откъде ще дойдат тези 100 милиарда. За тях нямаше никакво, е, никакво потвърждение. Тази цифра беше просто хвърлена на сцената, след което нищо не последва до този момент. Така че Обама във втория си мандат, е, трябва да предложи малко повече, иначе нещата ще станат още по-трудни. Ще кажа няколко думи за заключенията на тази конференция. Мога само да приветствам документа, който беше прият. Смятам, че до този момент, за разлика от Киото, беше постигнат по-добър консенсус. В Канкун външния министр каза, че документа е, е, е, прият, въпреки че Боливия е против, сега Русия е против. Мисля, че няма да имаме никакъв напредък, ако чакаме най-бавната държава да се е, задвижи и се нуждаем от нейното съгласие, въпреки че всички останали са за председателя. Колегата Романа Йордан има думата. Хвала лепа. Най-пре най повем да... Благодаря. Аз бих отбелязала, че нашата работа беше доста ефективна благодарение на доброто ръководство на делегацията. За разлика от съвета, ние наистина се постарахме да говорим а, с а, един глас а, и се придържахме към нашата резолюция. Искам да похваля още веднъж ръководството на делегацията. Напълно съм съгласна с това, което каза председателя. Мисля, че твърде много е, енергия употребяваме за това да информираме останалите каква е нашата политика и какви са нашите намерения. Мисля, че сме една стъпка пред останалите по отношение на финансирането и намаляването на емисиите. Е, Европейския съюз още веднъж доказа тази своя водеща роля. Тук в Комисията по околна среда ние особено много желаем комисията да подкрепи научната работа в тази област и емисиите да бъдат намалени поне с 20% до 2020 и да се стремим към едни 40%. Ние знаем, че тази цел може и да не бъде постигната и дори обратното можем да слезем под тази цел. Знаем, че ако направим твърде голяма стъпка напред в сравнение с другите държави, може да предизвикаме обратния ефект. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху това да покажем на останалите каква е нашата политика, да промотираме нашата политики и да действаме по-амбициозно. Последното, което искам да кажа е, че документите за конференцията бяха отлично подготвени, е, с което искам да похваля секретарията и особено тези, които ни предружаваха. Мисля, че това беше една от най-добре подготвените конференции, в които съм участвала. Благодаря, казва председателя. Искам да благодаря на Изабел Финдли и Джозеф Дъч, които отлично подготвиха конференцията. Винаги се чувствахме отлично подготвени, чувствахме се много сигурни. Знаете, че на такива конференции винаги се случват и непредвидени неща. Отлично се справиха нашите колеги с тези непредвидени ситуации. Сега давам думата на нашия експерт на ЛЛЦФ, Критон Арсенис. Much, uh, благодаря, господин председател. Наистина, работата, извършена от секретарята, беше фантастична и другите колеги просто ни завиждаха за брошурката, която, раз, която разполагахме. Наистина беше великолепна. Има добри новини и лоши новини от Доха. Добрите новини е, са следните. Бя направихме крачка напред. Светът като че ли е малко по-обединен по пътя към споразумение, но лошата а, новина е, че темпото е толкова бавно, скоростта е толкова ниска, че до до 2015 извали ли ще, получи, ще се получи нещо, освен ако промениме начина по който се подготвяме за преговори. Те, ако държавите членки гласуват други правомощия на своите преговарящи екипи, за да може да постигнем някакъв общ знаменател, който да ни позволи наистина да се споразумееме по някои цифри. Сега, от гледна точка на парламента. Парламента може да действа самостоятелно и някакси да помогне на другите европейски институции. Но и ние трябва да промениме нашия начин на работа. До сега сме приемали резолюции преди самите срещи на висока равнища. Но това не е достатъчно. В, така, в, в навечерието, в последните крачки преди финиша, трябва преди е, едно окончателно споразумение, трябва да действаме по друг начин. Следващото заседание ще бъде в е, Бон. Трябва да бъдем много внимателни и да проследяваме много-много по-отблизо какво става, да направим анализ на случилото се и да се намесваме а, пунктуално. Защото ако не промениме начина си на работа, ако държавите членки не бъдат по-амбициозни, ако не дадат повече амбициозни правомощия на преговарящите екипи, боя се, че в един момент ще бъде много късно. И Така че значи, по този начин, с повече национална амбиция, повече правомощия, Знаете, че вече имаме и едно споразумение на първо четене. И по този начин ще можем да направим крачка напред и по този начин а, ние ще бъдем по-амбициозни и ще теглим напред, но ще накараме и другите да действат по този начин. Следващия оратор. Благодаря, господин председател. И аз бих искала да благодаря на колегите и на самия вас за това, че ръководихте тази делегация. Благодаря и на секретарята за отличната подготовка. Бих искал да бих искала така да допълна казаното от Йолайнен, защото аз следа а, развитието на събитията от Копенхаген на САД в Доха, като че ли нашата позиция отслабна, ние го обсъдихме а, многократно, ние бяхме много критикувани, като че ли дори повече от обикновенно и от страните от юга, и от неправителствените организации. В момент, в който ние, Австралия, Швейцария и Норвегия, сме единствените, които сме приели обвързващи ограничения Предоставили сме средства за периода 2013-2014 и правиме много усилия. Естествено, тези усилия биха могли да бъдат много по-масштабни, но поне ние ги правим. Така, както казах, бяхме много е, критик, критикувани, включително и от страната, която а, е, беше домакин на срещата. И това е малко парадоксално. Така че струва ми се, че би трябвало да помислиме а, какъв трябва да бъде нашия подход, дипломатически подход от тук нататък. Независимо от партньорите, дали става дума за развитите страни, развиващите се или неправителствените организации, за да покажеме по-добре какво а, точно правиме и да предотвратиме а, предварително всички е, наченки на критики. Вярно, че резултатите са скромни, твърде скромни, предвид е, целите, които сме си поставили. Въпреки това обаче бяха положени много усилия от много страни в света. Е, и имам чувството, и не знам дали чувство, това чувство се споделя от останалите колеги, които бяха в Доха, но като, като но като, като че ли се отдалечаваме от едно световно управление на климатичните проблеми, а фокусираме по-скоро върху е, национални мерки. Китай, Корея, всички изложиха своите мерки. Вярно е, че в много страни са предприяти много са прияти много амбициозни планове. Същевременно обаче не можем да ги обединиме и да стигнем до едно международно управление на нещата. И така и на, на, и на пръв поглед изглежда, че след като не постигаме международно управление, бихме могли просто да затворим очи и да, да, да, кажеме, да се откажеме от инвестиции и най-вече в ам, възобновяемите източници на енергия. А това е грешка, защото другите го правят. И ако ние не сме не продължиме да бъдем по същото темпо, ние просто ще отстъпиме от една страна от лидерската си роля, но също така ще имаме и проблеми с економиката. Това, не, това, че не напредваме в международен план, въобще не означава, че отделните страни не напредват всяка сама а, постепенно в прилагането на мерки. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря. И аз благодаря на секретарята и на всички останали, защото всички те много ни помогнаха. Съгласна съм с колегата Люпаш. Съвсем ясно може да се види Накъде вървят нагласите. Има хора, които са много амбициозни, но има и други. Ето, например, Китай. Има и страни в Европа, които са много амбициозни. Но това не беше едно общо заседание, това беше някакво събиране, на финанси, на средства от политически от е, политически съображения някои страни участваха или просто за да извлекат някакви дивиденти на национално равнище. Така или иначе, ясно е, че трябва да стигнем до една ситуация, в която Европейския съюз ще представлява единен фронт. Когато става въпрос за Европейския съюз и за комисията или пък даже за парламента, ние бяхме центъра на в центъра на решенията това беше обаче в Търпан. А сега нещата са по-различни и трябва да се върнем към тази ситуация. Матиас, аз съм доста оптимистично настроена. Ние тичахме на място, повече или по-малко, и не се придвижихме много напред. Но така е, когато има криза в света. Въпреки това, успяхме да продължим протокола от Киото. Това, което е абсолютно необходимо, това успяхме да направим. Следващата среща трябва обаче да бъде по-амбициозна и по-успешна. Би било хубаво да се създаде една климатична мрежа – Всички страни, които се ангажират с климатичните промени и проблеми, трябва да участват и трябва да са добре подготвени. Достатъчно време трябва да имаме на разположение, за да се подготвим. Не искам сега да кажа, че трябва да конкурираме с комисията. Би било просто хубаво да създадем мрежа, в която да участват хора, с които да сме в контакт, с които е, хората си сътрудничим. А следващата година ще е изключително важна. В пролет, през пролета в Бош ще има среща посветена на въпросите за климата, а след това есента във Варшава. Трябва да да се каже и следното. Полша е хубаво да поеме инициативата сега т.е. да промени нагласата си. И друго нещо, САЩ. САЩ също трябва да поеме по-централна роля. Може би и следващия път ще има в щатите един конгрес, с, кого, с който може да работим по-добре. Освен това ще имаме и президент, който няма да може да бъде преизбран. Обама по принцип заявява силен ангажимент – и министъра на външните работа Джон Кери. Той също се ангажира с темите на екологията. Трябва обаче да сме по-решителни. Комисията беше слаба и ние също. Благодаря, казва председателят. С това приключихме изказванията. Имаме представител на комисията. Благодаря на комисията, въпреки че не винаги е, държавите членки си бяха единни, но благодаря за брифинга. Благодаря за това, че бяхме винаги информирани за нещата, които се случваха при преговорите. Главният преговарящ е сред нас. Това е Артур Мецкър. Господин Мецкър, имате думата. Uh, Благодаря много. Разбира се, беше голямо удоволствие да бъдеме в една сграда с парламента. Не, не ми е минавало и през ум, че трябва да бъдем в конкуренция с парламента. Целта е да работим ръка за ръка, защото да постигнем резултатите. Но През 2015 година ще бъде, ще бъде следващата голяма стъпка, междувременно Варшава, междувременно и ние имаме много цели и много а, задачи, които да изпълним междувременно. Разбира се, когато когато стане дума до, за преговори, всички, всички са готови, но а, има и много друга работа, която се извърша между, междувременно и, и нещо, което е много-много важно. Това е прилагането Тоест всичко, което беше прието от Копенхаген до Канкун трябва да бъде прилагано, като същевременно продължават преговорите. Така че приложението трябва да бъде точно ясно, ако въобще искаме да стигнем нещо напред. Ако наистина от друга страна, вярно е, че ние трябва да бъде пример тук дори бяха споменати добрите примери на много страни, които правят крачки напред, но наистина не сме постигнали едно международно управление. Наистина нещата трябва да се променят в близките години, защото колкото повече се доближаваме до 2020 година, нещата няма да стават по-лесни, а напротив ще стават много по-сложни. Става дума за енергийна ефективност, за всичките промени, които ще трябва да бъдат извършени до 2020 година. Така че нещата наистина ще бъдат все по-сложни и все по-сложни отколко, много повече при всички случаи, отколкото бяха преди Копенхаген. Второ, що се отнася до амбициозните проекти? Да, и в Доха беше казано, че в е, никакъв е, случай не трябва да падаме под 2 е, градуса Целсий, които са нашата цел. През за 2013 и 2014 различните страни поеха ангажимента да видят какви допълнителни мерки биха могли да бъдат взети до 2020. Примерно да има заседания на министерско равнище и така нататък. Но това, което Европейския съюз предложи през следващите години, ще зависи от решенията на съвета и на съвета на министрите в следващите 18 месеца. Всички, включително графика за системата за търговия с емисии, всичко, всичко това трябва да бъде насочено към намаление с 30%. Затова наша, наша, нашата позиция през следващите две години ще бъде изваредно важна с оглед на постигането на резултатите. Факт е, че на последното пленарно заседание в Доха федерация Русия, на Руската федерация, която взе думата и от името на Украина и Беларус, е, се противопостави е, за вземане на решение, свързано с втори период на за ангажименти мисля, че ние трябва да направим едно допълнително усилие, за да приобщим отново Русия и другите две страни и да, да продължиме преговорите с тях, защото без тях просто нещата са не, немислими. Е, те просто ненужни. Така че при всички случаи те трябва да станат част от споразумението за 2015 година. Просто не можем да, да не ги приобщим към това споразумение. И последно, Що се отнася до алиансите, до е, съюз с, с е, малко по-малко развити държави, държави от Латинска Америка, не, нали, нещата не са вече толкова лесни, колкото бяха в е, Дърбан. Тогава ние бяхме единствените с някои други страни, които искахме да поемеме а, ангажимент за един а, втори период. И бяхме единствените, които разполагахме с средства тогава. Е, така че, разбира се, ние бяхме водещите, но между, междувременно нещата се промениха. Втората е, седмица нещата, цялата дискусия се превърна в повече политическа, по-малко техническа. А, е, аспекти. Така че. Е, важно, важното е и е, да, да продължиме да водиме амбициозни преговори, не само е, за след 2020 година, но и преди това. И, както казах, позицията в, в следващите години ще бъде много важна и е, се надяваме, че и е, за така наречения зелен, зелен фонд ще започне да функционира, така че са необходими са да бъдем всички, е, включително и тези от източната страна на Европа, както и африканската група. Всички трябва да бъдем заедно. Благодаря на господин Мецкър. С това приключихме дебата по е, тази точка. Мисля, че беше много хубаво, че говорихме по тази темата. Мисля, че трябва да се заемем е, и структурно с тази тема и да работим по нея не само преди конференциите, но и в е, периодите между тях. И трябва да видим какви ще бъдат и целите, които ще, преследв... които ще преследваме през 2013 и 2014 година в а, а, Париж. Мисля, че още веднъж можем да подчертаем необходимостта от работата по тези теми. Европейският съюз също трябва да се погрижи за това темата да бъде приоритет номер едно, а не, например, номер три или някакъв по-заден. Благодаря ви е, за дебата. Е, утре предстои дискусията е, и запитвания с, с искане за устен отговор към комисията. Минаваме към следващата точка. Темите са чудесно съвместими. Тук става дума за нещо много конкретно, кон, а, а именно един от начините по които ще постигнем нашите цели, с които ще покажем, че имаме сериозни намерения в борбата с измененията в климата. Става дума за нашия най-силен инструмент системата за търговия с емисии. Системата работи но би трябвало да се подобрят резултатите, ако трябва да се изразя съвсем предпазливо. Ще става дума на първо място за графика на търговете за квоти с емисии и парникови е, газове. Намираме се в края на втория период. На 1 януари 2013 година започва третия период. По време на дискусията за климатичния енергия пакет взехме решение за това как ще изглежда този период. Преговорите с съвета бяха много тежки, също така и с комисията бяха взети и решения. Много добре си спомням за едно от решенията. Решението за механизма за чисто развитие а, имахме големи проблеми, аз специално с този а, механизъм. Тогава аз си мислех а, а, дали наистина взехме правилното решение, дали няма да наводним пазара с а, такива механизми за чисто а, развитие. А, Настъпи обаче след това финансовата и економическа криза, която доводи не до увеличаване до спад или до стагнация на а, производството. И резултатът от всичко това е, че има много сертификати, които са на пазара. 955 милиарда сертификати са в повече. Цената на сертификат е 7-8 евро за тон и тя пада или се покачва в зависимост от актуалното състояние. Тогава, когато обсъждахме пакета, летвата или мащаба, по който мерихме, беше цена от 30 евро на тон. Знаем а, от последните години, че не се правят инвестиции в технологии, е, щадящи околната среда, а отново се прави стъпка назад и се инвестира в е, електроцентрали, които работят с въглище. Това е нещо, което не е добро в дългосрочна перспектива, нито от економическа, нито от е, екологична гледна точка. И за това малко преди лятната вакансия ние направихме продължение за иземане на сертификати от пазара. Аз работя по тази тема. Доклада ми стана доста кратък, тъй като тук наистина става дума за това да създадем правна сигурност. А, бих казал, че комисията, самата комисия а, не се осмели да отиде по-далеч и разпространи предложение за това колко сертификата трябва да бъдат изтеглени от пазара и ние проведохме, нека да не го наречем изслушване, но ще да го наречем а, извънредно заседание на комисията. По време на това извънредно заседание стана ясно, че предложената процедура, предложената интервенция не може да бъде постоянно състояние, ще бъде нещо, което ще се проведе еднократно. Това съм записал и в моя доклад. Едно нещо трябва да бъде ясно, това също е записано в доклада ми. Това не е решение на проблема, това е отлагане на проблема, отлагане на решението за един бъдещ момент. Е, тъй като сертификатите временно се изтеглят от пазара, след това отново ще бъдат пуснати на пазара. Имаме представител на комисията и знаем че през тази година трябва да започнат дебатите за това как ще изглежда тази система за в бъдеще и за това как да създадем по-голямо доверие към тази система. Тъй като едно нещо е ясно, в следващата точка от дневния ред също ще говорим за търговия с емисии и за въздухоплаване. Едно нещо е ясно. Ако всички 27 страни членки, така както ни а, разказаха японците в Дохо, в Доха въведа данък върху своите емисии, това ще разруши вътрешния пазар и за това а, трябва да направим така, че търговията с емисии да върви по разумен начин. Това е първото, което можем да направим. С нетърпение очаквам дебата. Според мен тук става дума единствено за това а, да оформим по подходящия начин тази мярка за изтегляне на сертификатите от пазара. Нямаме за цел да обсъждаме системата за търговия с е, емисии, а тази а, а, конкретна мярка. А, бих искал, сколкото може по-малко изменения, да започнем дебата. Структурния дебат ще го проведем в друг един момент. Тогава, когато имаме повече пространство и повече време за провеждане на истински дебат. И тогава ще дадем на следващата комисия насоки и ще кажем как от наша гледна точка, от гледна точка на парламента, трябва да изглежда системата за търговия с емисии, с системата за изтегляне на квоти от пазара. Не искаме да се дадем още малко време и толкова, нищо повече Сега нека да, да обсъдим този въпрос. Е, направил съм графика такъв, че да имаме достатъчно време. Ще ви помоля е, да има колкото може по-малко изменения, за да може да спазим графика и за да можем да гласуваме това предложение. Е, ще кажа няколко думи и за съвета. Недопустимо е, е ние тук да си пишем домашните, да си вършим работата, а съвета да отлага дебата за едно много неясно бъдеще. Затова апелирам към всичките 27 министри да се споразумеят е, за това да не водят дебата сега, а, а когато става дума за пазара на въглеродни емисии. Това е моят апел към е, министрите на околната среда, защото в противен случай няма да навлезем по правилния начин в третия а, период. Нашата цел е а, а, европейската а, политика по отношение на климата да може да бъде върната на правия път, колкото може по-бързо и добре адаптирана и поправена през следващите години. В противен случай политиката ни ще се провали, ще намалее и е, нашата, е, ще отслаби нашата позиция по време на следващите конференции. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Колегата Корола има думата. Yes, thank you very much. Um... Благодаря. И аз бих искала да поздравя докладчика за свършената работа. За съжаление обаче нещата не са достатъчни. В доклада всъщност се казва това, което иска комисията да се изтеглят а, емисии от пазара. Аз не смятам, че това е едно добро предложение. Схемата трябваше да бъде един неутрален търговски инструмент, който да се управлява по ефективно, ефективен економически начин, за да създаде известна предвидимост на ам, промишлеността. Но на практика комисията се превръща в враг на на, тези, на тази промишленост, като непрекъснато създава и приема нови мерки, с които да промени а, функционирането на пазара такъв какъвто е сега. И по този начин нещата само се влушават. На практика се а, влушиха условията за инвестиции в Европа следствие на тези мерки и това води до правна несигурност. Естествено, цената на въглерода в момента е ниска. И комисията не, се, не е погледнала нещата в, по същество и да си даде е, сметка, че до, до, извест, до известна степен тази рецесия се дължи и на срива на пазара на емисии и въглерод. И на практика е, комисията пречи на държавите членки които се опитват с всички средства и с всички сили да продължат да имат един функциониращ пазар и економика. Аз мисля, че схемата трябва да се остави такава, каквато е. На в момента мисля, че сме, сме на път за постигане на намаленията, които бяхме предвидели до 2020 година. И а, няма в никакъв и в никакъв случай няма да спомогнем за увеличаване обема на възобновяемите, възобновяемата енергия чрез изкуствено вдигане на цената на емисиите. Така че, как, от какво се интересува точно комисията? от а, начина по който а, функционира схемата или от а, начина по който функционира и се развива економиката и работния пазар в нашите страни. Комисията на практика се намесва в целия начин на функциониране на пазара. Аз мисля, че ние не можем да се опитваме да спасиме тази схема за сметка и в ущърп на всички други а, е, мерки. Защото по, по, по този начин създаваме а, е, пречки пред е, економическия ръст и, също, и същевременно а, е, нарушаваме и доверието в тази система като а, инструмента. И какво, и как, и, как, и, какво става в, а, в следващите три години? най-големите ползователи на електроенергия ще трябва да плащат с 3% повече всяка а, година. В член 9 на, на, на, на, практика забранява прехвърлянето на количества емисии от една година на друга и всичките тези мерки бяха взети за да може цялата система да бъде предвидима и нейното функциониране да бъде предвидимо. А сега комисията иска да наруши това и затова смятам, че понеже член 9 е съвсем ясен, че а, трябва да се въздържиме от навлизане в, от внасяне на промени в системата, а мерките, които евентуално да вземеме след 2020 година, да имат за цел повече конкурентоспособност на Европа, а не по-малко. Благодаря ви. Да, dann, dann kommt er sicherlich wieder. Bas ist auch nicht da. Äh,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 той я закъснява и за това ме помоли да прочета неговото изказване. Това трябва да е механизъм, който е базиран на пазара и съответно така се регулират цените. Днеска ние разбрахме, че този въглероден пазар не е нормален пазар и това е така. Той е създаден изкуствено, но ние се споразумяхме, че той трябва да почива на пазарни принципи и трябва да уважим това решение. Във време на, економи... на економическа криза трябва да сме много внимателни да взимаме решения, които могат да натоварят индустрията и промишлеността. Ако всички сме едини, че излишъците на квоти трябва да бъдат изтеглени от пазара, дори и временно, то това може да е, окаже негативно влияние върху възстановяването на економиката. А ако очакваме едно такова негативно влияние, то тогава ние не може да предвидим един маркетингов механизъм, пазарен механизъм. Не бихме могли да влияем на този механизъм. Затова хубаво е да знаем как, какви ще са въздействията, каква ще е оценката на това временно иземване. Моята загриженост обаче е как аз обаче съм загрижен какво означават а, думите, понятията, функционирането на пазара, както е прието и както би трябвало да бъде. Ние не може да подкрепим становището на докладчика, че би трябвало да, се, да има една по-задълбочена промяна на системата. Благодаря. А сега господин Тадеос Симански има думата. <clears throat> Dyskusja nad e, tematem, który jest obecnie, ona nie może być... Дискусията, която се води в момента, не може да бъде отделена от общия контекст. Говорихме за конференцията по климата, там няма положително развитие, за, за съжаление наблюдаваме обратното явно проблемите не се оценяват в света достатъчно задълбочено. Всички тези мерки са поставени под въпрос и тук правя препратка към щатите. По принцип трябва да знаем, че става дума за конкурентоспособността. Конкурентоспособността на Европейския съюз е заплашена по, по отношение на американските предприятия. Тук има доста предизвикателства. Когато говорим за нашите мерки, това са единични мерки, И тези мерки не винаги спазват принципите, за които говорим. Ако не, ако, и ако това продължи, е, то никой няма да ни вярва в бъдеще. Сега цените, те също са важни, те не бива да са прекалено ниски. В момента квотите се търгуват на едни цени, преди цените бяха по-високи, но това са изкуствени цени. В Полша имаме друга ситуация. Цената в на енергията е основен проблем. И благодарение на това квотите струват по-малко. Има толкова хора при нас, които живеят под прага на бедността, на бедността. Економическата ситуация в Польша е много лоша. Трябва да се попитаме какво е влиянието на тази ситуация върху обществото и върху промишлеността. Европа не е само економика, не е само финанси. Европа е идея. Затова апелирам към колегите да осветлят и по-дълбоките аспекти на проблема. Ние имаме една планета, в крайна сметка. Имаме. Ние искаме да сме водещата сила в света по отношение на екологията, но, това, но нашата роля не бива да е парадоксална. Добре. По отношение на въглеродните емисии имаме водеща роля, но сме сами. Обама помисли за своето преизбиране, но не се подписват обвързващи ангажименти и това много ни ограничава. И накрая. Не бива да смятаме, че ще постигнем бързи успехи. Трябва да помислим дали изобщо искаме подобни успехи. Господин Петелиса. Благодаря, господин председател. Първо говоря в качеството си не на координатор от ЕНП, това е досието на Рихард Зебер. Аз обаче бях докладчик на нашата комисия по директивата за енергийната ефективност и искам да ви припомня, че всички ние заедно, комисията по околна среда, комисията по енергетика и пленума на а, парламента, през март тази година и в рамките на доклада на Крис Дейвис апелирахме към комисията да се заеме с съществуващите проблеми на схемата за търговия с емисиите. Това бяха множество а, проблеми, за които имаше широк консенсус, бяха изработени компромиси по доклада Дейвис. Европейската комисия в хода на преговорите за директивата за енергийна ефективност излезе с, с декларация, която нашите комисии и пленума приеха като част от пакета. Там ясно е записано и всеки, който може да чете, а, а, може да прочете, че са описани две стъпки. Първо, комисията се задължава по а, искане на парламента да представи доклад за пазара на въглероден е, диоксид, е, което предложение да съдържа предложение за така наречения беклоудинг. Т.е. парламента се съгласи с този беклоудинг. Разбирам всеки, който има а, лични а, съмнения и смята, че предложението на комисията, но принципният дебат по схемата за търговия с емисии е воден в а, парламента. А, и този принципен а, дебат доведе до компромис компромис, е, включващ два етапа. Първо, беклоудинг. Второ, дискусия на дългосрочното значение. С този беклоудинг ние печелим време за това да обсъдим как да а, е, а, е, върнем схемата за търговия с емисии в а, е, правия път. Смятам, че а, това, което предлага Матиас Гроте е добро. Той отново изборява някои аргументи, които бяха изложени пред комисията, а именно този беклоудинг да бъде еднократно действие, да не се прилага всяка седмица. Това, разбира се, отива доста далеч, защото не успяхме да реагираме и в друга посока, но това ще бъде достатъчно на първо време за създаване на яснота. Ние доста подробно обсъдихме въпроса за изтичането на въглеродни емисии. Водихме дискусия и в светлината на една оценка на въздействието, която казваше, че се очаква цена от 30 евро. Заедно с а, колеги а, през две 2008 година казахме, че това, тази, е, определенето на тази цена няма да е достатъчна. В момента имаме цена от 6 евро. И всичко, което сме взели като решение за изтичането на въглеродни емисии, се оказва недостатъчно имаме цял списък от проблеми, който е общо известен. и в момента даваме възможност на онези, които искат да спечелят огромни суми от схемата за търговия с емисии, защото не са взети предвид някои е, е, правила относно алуминия, примерно. промишлеността е, в момента е изключително натоварен от схемата за търговия с емисии а, и пренебрегва водената дискусия страните членки са на път да отнемат водещата роля на Европейския съюз. На път са да въведат национални правила и това ще убие общия пазар. Проблема е европейски и за него трябва да се намери европейско а, решение. Мисля, че трябва да подходим скромно, но бързо и не трябва да чакаме момента, до който а, страните се явят с един пачворк от предложения за изменение не Мисля, че спешно трябва да се намесим, за да върнем доверието в европейските институции, а не да предоставим инициативата на страните членки. Йолайнен има думата. Äh, Благодарен съм на Петър Лиза. Благодарен съм за това, че той напомни за директивата за енергийна ефективност и доклада Дейвис, пътната карта за 2015 година. Там има ясни изказвания за е, схемата за търговия с емисии. Това, което казаха някои колеги, а именно, че не се прави крачка напред, а крачка назад и че не сме достатъчно достоверни, е, за това изказването на господин Лиза беше много хубаво защото ние в пленарна зала подкрепихме именно тези инициативи, т.е. голямо мнозинство. Търги, е, търговията с емисия е нещо ново и е нещо като експеримент, дали той ще заработи или не. В член 10 се казва, че може да има въз... необходимост от приспособяване на схемата. Ние не сме сами на света, естествено. Австралия, Калифорния, Южна Корея и части от Китай са въвели тази идея. Нашата идея е да има един глобален пазар на въглерода. И дано това се случи, не бива да се отчаиваме не бива да изхвърляме този инструмент. инструмент. Нека да го надградим и да се опитаме да, той да стане функционален. Сега 60 евро за тон. Няма истински стимули да се инвестира в технологии. И председателят каза, че е по-ефтино да се строят въглешни е, електроцентрали, отколкото да се инвестира в нови технологии. Това, което каза комисията за беклоудинга, за временното иземване, цените малко се покачиха в началото и сега пак паднаха. Ако това решение се вземе, ние няма да се спасим от проблема. В една втора фаза ще трябва да се обсъдят структурните проблеми. Но е важно да не раз, раздуваме доклада. Нека се съсредоточим върху тази тема. Значи, беклоудинга е една идея, една, възможа, една възможност, но е, това е една доста безпомощна идея, както показват пазарите. В системата има грешка. Колкото повече е, надграждаме на е, нови енергии, на толкова повече сертификат, толкова повече квоти ще са ни необходими. А имаме и механизма за чисто развитие. И какво се получи? Получиха се прекалено много квоти в системата. Сега с тези квоти се търгува, тези квоти се търгуват и на финансовия пазар и това ме притеснява. Тук има възможност за измами. Е, сертификати и квоти се крадат или пък се издават по няколко пъти. Има данъчни измами, свързани с квотите. Сега Deutsche Bank се разследва за измама с 32 милиона. Става дума за верижна измама. Няма да се изненадвам, няма да се изненадам и ако дойде съобщение от Барклис банка. Те са един вид казино на, с, с търговията с тези сертификати, когато когато, се тър... когато те търгуват с квотите, то не е защото са толкова загрижени за климата, а просто защото има възможност за една огромна, огромна печалба. Въпреки тези неща, мисля, че правим с този доклад един, една малка стъпка напред, но други стъпки трябва да последват. Благодаря. Господин Селокакис има думата. Thank you. Uh, uh, благодаря, господин председател. Първо искам да задам един въпрос. Доколкото чух, е добре да има високи цени на този пазар. Питам се, дали нашите усилия към е, увеличаване на цените ли се или искаме да оправиме един недобре функциониращ пазар? В момента сме в рецесия. А рецесия означава, че а, цените са по ниски, плюс с избухналите скандали също водат до понижаване на цените. Но това въобще не означава, че ние не преследваме и не постигаме целите си. И просто си ги постигаме. Така че ако днеска, примерно, е, дигнем цените, някои казват, че може би ще имаме повече инвестиции. Но това, което вие предлагате, е днес да, да вдигнем цените, а към 2020 година да ги снижиме. Сега, ако говорим за бъдещи инвестиции, предполагам, че за това говориме, тогава защо смятаме, че ако снижим е, цените през 2020 година, инвестициите ще бъдат повече? Аз мисля, че, че тогава, тогава ще всъщност ще се видят резултатите от днешните инвестиции. Защото те няма да имат последици сега, в Защото ако днеска, примерно, се вземат решения за, за правене на инвестиции, то резултатите ще бъдат видими след 5 години, да речем, или повече. Тогава защо? Дали някои, нали, защото някои страни искат да отпуснат държавни помощи на някои свои предприятия или или или е, или други искат да дигнат е, данъци, които да бъдат е, да влезат в Европейския съюз. Тук става дума за много пари. Е, Обединеното кралство е направил един анализ, т.е. специалната служба за е, е казал, че че е, ако се, ако се от, оттеглят емисии, става дума за едни огромни суми. 3, 3 милиарда за, за моята страна, много повече за, за Великобритания. Така че, според Обединеното кралство, Румъния, Полша, Чехословакия, България и Испания ще трябва да плащат повече. Тоест, бедните страни бедните ев... страни в Европа ще е, бъдат свидетели на увеличаване на сметките на електричеството, а в... включително и Германия 19, 19 е, милиарда. Так, ако изтеглиме е, едно е, над 100 тона емисии. Така че сега не, не знам дали тези предвиждания наистина са верни и е, правилни, защото пазарите са непредвидими. Но какво, за какво става дума? Става дума, че хората ще плащат допълнителни данъци и е, повече е, по-скъп -по ток. Е, тоест, сегашните инвестиции ще дадат това малко по-късно. Председателя, благодаря. Цена вече беше платена и това е урока, който научихме от първия период на търговия. Така че потребителите вече платиха. Корин Лепаш има думата. Благодаря, господин председател. Тази тема е от огромно значение, защото системата, която сме създали, на практика въобще не ни позволи да постигнем набелязаните, набелязалите си цели, тъй като бях издадахме прекалено много квоти разрешителни на предприятия. Аз разгледах квотите по държава и видях, че в, във Франция са раздадени много повече квоти, квоти, отколкото са били необходими. Тоест има повече предлагане, отколкото търсене и съответно спад на цената. Така че е съвсем нормално да се върнем към а, броя квоти, които е трябвало да бъдат разпределени. Така че тук е става дума за нашата промишленост и за нейната конкурентоспособност. Но промишленост това означава много отрасли. И ако искаме да бъдем а, абсолютно последователни, то, то тогава трябва да обърнем много повече внимание на онези отрасли, които използват възобновяеми източници на енергия и които са ефективни. Но в, ако искаме да им помогнем, то тогава цената на въглерода трябва да, да отговаря на нещо. В противен случай е, просто няма никакъв смисъл. Защото е, ако аз, не, аз мятам, че е абсолютно абсурдно твърдението, че примерно е по-добре да, да строиме е, заводи с по-ефтини заводи с а, е, които да а, е, горят а, въглища, отколкото а, възобновяеми е, енергии. Сега, тук говориме веднъж за, за 800 милиона, веднъж за милиард и 9. Аз мисля, че преди е, да започнем цялата комитология при, след като принцип е абсолютно ясен, това е което трябва да обсъждаме. Целта е да подпомогнем на онези промишлености, онези индустрии, които в момента трябва да подбият, да пробият на пазара. Става дума за възобновяемите източници на енергия и ефективно а, нискокалоричните технологии. А, благодаря, господин председател. Във вашия доклад проличава мъдростта. Предлагате само веднъж да бъде променен графика на СТЕ. Сега това предложение предложение може да бъде счетено като задоволително, тъй като поддържа известна предвидимост. Същевременно обаче мисля, че е, е малко трудно комисията да няма възможност да се намесва за изтегляне на квоти, но също времено като навлезах мал, в малко по-навътре в е, доклада и като видях, че има доста голям излишък от емисии, е, казват, тук, че има много по-малко емисия. Ми да, ние сме в криза, т.е. произвежда се много по-малко, има по-малко емисии, там и спад на цената на въглерода. Европейската комисия, която искаше да бъде създаден чисто пазарен механизъм, днес казва ми не. Смятам, че ще е по-добре да регулираме, т.е. комисията би искала да си е, да, да се намесва, когато е, може. Мен това ме е тревожи. Много ме тревожи, особено сега, когато предприятията се нуждаят от много повече предвиздимост и стабилност. Сега за фазата 2013-2020 трябва да се вземат необходимите мерки за гарантиране наистина на една и е, правна предвидимост и правна стабилност. Затова струва ми се, че преразглеждането на цялата схема днес ще бъде лошо възприето, отрицателно възприета от а, фирмите и предприятията. С една дума, предложението на комисията въобще не ме задоволява. Благодаря, Аня Вайскербер има думата. Благодаря, господин председател. Е, по принцип е много добре е, че разсъждаваме върху тези принципни положения на бъдещето на европейската схема за търговия с емисии. Трябва да направим така, че тази схема да го работи ефективно и за в бъдеще. Важно е, е да дадем стимули не само на бизнеса за развитие, важно е също така да генерираме достатъчно приходи, с които да финансираме мерките за енергийна ефективност и борба с климатичните изменения трябва да констатираме, че е, ниските цени, които се плащат е, в момента, не работят в полза на тези две цели. Затова аз смятам, че идеята за беклоудинг трябва да се подкрепи. Моята позиция обаче застава между двете крайни позиции, които чухме. Позицията на крайното отхвърляне и крайното приемане. Смятам, че докладчика е избрал една такава средна позиция. Първо, комисията не трябва да действа напълно самостоятелно, това вече успяхме да го наложим. Второ, това, за което става дума, е просто една мярка за адаптиране за периода 2013-2020 година, мярка, която може да бъде приложена само веднъж и трябва да поговорим и за допълнителни а, условия, които трябва да бъдат изпълнени, трябва да, да дадем една по-тясна рамка на цялата тази процедура. Защото схемата за търговия с емисии е пазарен инструмент, а не инструмент на плановата економика. И за това а, питаме докладчика дали не трябва да помислим евентуално и за възможността за а, а, обратна намеса, т.е. за намеса, ако цената на сертификатите се вдигне твърде твърде много. Е, бих искала да разбера какво е мнението на докладчика. Не знам дали това е залегнало в неговия доклад. Не знам дали това се има предвид. Е, а, искаме се също така да помислим и как да обвържем с допълнителни условия тази намеса, защото това е намеса и тя трябва да бъде колкото може по-ограничена. И още нещо, ако ми позволите, нещо, което е много важно за мен. В тази връзка трябва да обсъдим още нещо. Господин Лиза засегна въпроса. Е, нещо, което е, не се отразява добре на системата за ограничаване стичането на въглероден диоксид, защото от системата са извадени някои клонове на промишлеността, които обаче са свързани с други клонове на промишлеността, които не са извадени а, от системата а, и които произвеждат а, конкурентни продукти, но са енергийно ефективни. Тоест от екологична точка няма никак никакъв смисъл. Например, производителите на а, а, гипс не се възползват от системата за изтичане на въглероден диоксид, за разлика от производителите на цимент. Тоест, гипсовите изделия са по-енергийно ефективни. Така че, нека и комисията да помисли за подобрение, защото според мен ще бъде добре, ако в доклада бъде включена една принципна позиция а, за това, а, че трябва да се вземе предвид екологичната компонента и при механизма за изтичане на въглеродни емисии. Председателя Крис Девис има думата. Извинявайте, че малко позакъснях, но имах друг ангажимент в друга комисия. Много дебата го изпуснах. Много хора обаче чух, че говорят за възможността да се използва това законодателство а, за промяна на системата, на схемата за търговия, да се допълнят някои изисквания. За, говореше се за допълнителни предложения от страна на комисията, за иземване на квоти от пазара и така нататък. Аз смятам, че тези идеи трябва да се отхвърлят. Според мен е, предложението е просто и то трябва да си остане просто. Имаме си път на карта и това трябва да го кажем съвсем ясно в нашата комисия и в други комисии. Нямаме нужда от, компл... от е, осложняване, няма нужда да политизираме въпроса. Не бива да даваме на комисията карт бланш. Факт е, че комисията се обърна с, на, към нас в процедура за съвместно взимане на решение по този проблем. Могат да се направят съвсем кратки, съвсем малки адаптации. Няма нужда да се променя броя на квотите, които да функционират на пазара. Мисля, че може да разглеждаме комисията като регулатор и регулатора трябва да си свърши работата. Сега за бъдещето на схемата. Това може да говорим, да, по този въпрос може да говорим до година. Комисията може да направи предложение. И накрая, ние знаем, че схемата за търговия с емисии е, работи и намалява емисиите на въглероден диоксид. Може би прекал... може би неразумно очаквахме инвестиции, но това, тези неща могат да се направят чрез други регулации. Може да се направя, може това да с тази цел да се постигне, например, чрез държавни субсидии в нови технологии. Не може да постигнем тази цел чрез схемата за търговия с емисии. Може би в бъдеще, но сега не. А, тази схема е един от основните инструменти на Европейския съюз за намаляване на емисиите от парникови газове от промишлеността. Има много други страни в света, които се опитват да копират нашия опит. И би било много жалко, ако позволим тази схема да се срути. Не смятам, че този баклоудинг ще проработи. Ако позволим да, се, да има беклоудинг, доверието в системата ще изчезне. Е, чух следното мнение преди няколко месеца. Ние не харесваме беклоудинга, но ако го няма, тази идея, тази представа би била още по-лоша. И в крайна сметка е, сме, така да се кажем, на кръстопът. Благодаря, казва председателят. А сега госпожа Стринберг от комисията има думата. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря за този интересен дебат. Ние с... Е, изчетахме с много внимание вашия доклад и е, бих искал да се спра на някои от вашите предложения, които подкрепят нашето предложение. Ние направихме конкретно предложение през ноември. Става дума за тези 955 милиона. Ставаш. Целта е да се свършат различните мерки в целия пакет – и новото, всъщност, новия компонент е енергийната ефективност и директивата и декларацията на комисията. Това, в крайна сметка, беше нашето обещание. Това и направихме. Излишъка който се получи от други мерки, които бяха взети в сътрудничество и с решението на Европейския парламент, включително и намаляването на поставянето на лимит на кредитите за използване на тези кредити за 2012 година. И това. Както много, многократно бе споменато тук, нека не забравяме, че сме в економическа криза. Ние, разбира се, трябва да вземеме това предвид. Това не беше предвидено в момента, в който беше прият пакета. И само да ви припомня, че тези мерки ще бъдат временни мерки. Тази мерка ще бъде временна мерка. Междувременно ние работиме по структурни реформи. През 2013 година ще започне едно всеобщо допитване за мерките, които трябва да бъдат прилагани. Защо трябва да направим този преглед? защото, както казахте, казаха, казаха много от вас, все още не знаеме какви ще бъдат резултатите. Но анализ, според анализаторите се, се очакват промените да не са огромни и не се очаква чак толкова увеличаване на цените, а също времена днес цената е 6 е евро 95 на тон и ако това предложение не бъде приложено и не бъде прието и не се е, приложи, цената може да падне още повече. Второ, и основната причина за правене за, таз, за това предложение е да, продъл, да имаме една, една дългосрочна програма. Между, междувременно бях, беше представена пътната карта. Вие обсъдихте и резултатите от преговорите в е, Доха. И ние наистина смятаме, че, че, че тази мярка ще доведе до допълнителни инвестиции. Кризата и не е, е огромна, но има, има е, опасност цените да паднат още, за това трябва да вземеме най-рационалните решения. И както каза е, госпожа Вайсберг, тези, това, се отразява върху бюджета на държавите членки, защото тук става дума за приходи за държавите членки и в зависимост от величината на тези приходи ще бъдат образувани и инвестициите на държавите членки в тази област. Ако мярката не се е, въведе, някои държави членки ще, ще въведат допълнителни национални мерки и това ще доведе до фрагментиране на вътрешния пазар. Подобно фрагментиране вече съществува, а неговото увеличаване ще създаде допълнителни проблеми. Така че господин председател. Що се отнася до изменение 6, изменение 4, ние изпим, изпитваме известни известна загриженост относно техното съдържание, но също времено сме готови да обсъдиме е, тях. Но в крайна сметка, нека не забравяме, че преди 4 години никой не можеше да си представи какви, какво, какво положение ще бъдеме днес. И още веднъж припомням, че в процеса на преразглеждане на оценката на въздействието, извършване на оценката на въздействие ще участват всички институции, разбира се и е, Европейския парламент. И за това смятаме, че само една промяна в е, графика няма да е достатъчно така че, тъй като не е необходимо мерките да бъдат взети колкото се може по-бързо, е, бихме желали да има едно по-бързо обсъждане тук в Европейския парламент, за да можем да стигнем до по-нататъчна. Благодаря. Надяваме се комисията е, виждаме, че комисията няма да одобри двете предложени изменения 4 и 6, но аз си записах всичко, което беше казано в е, този първи дебат. Е, радвам се, че сме на едно и също мнение, поне по въпроса, че това е временна мярка. Надявам се по този начин дебата да се успокои. Бяха засегнати е, множество въпроси, които не са непременно свързани с този доклад, но засягат въпроса за енергоемките предприятия. Това стана особено ясно на извънредното заседание на нашата комисия, когато се видя, че списъка на енергоемките предприятия, онези застрашени от изсичане на въглероден диоксид е много дълъг. В този списък ем, има производители на дамско бельо, вино, велосипеди и така нататък. И може би трябва да се заемем с тази тема. Мисля, че координаторите решиха през януари и февруари да обсъдят доклада за пазара на въглероден диоксид с комисията Ирландското председателство, за да видим каква е нашата цел за бъдещето на общия пазар за въглероден диоксид. Мисля, че няма смисъл да натоварваме, да претоварваме сега настоящия доклад дебата трябва да бъде проведен в, в друг контекст, за да дадем е, ориентация на бъдещата комисия за това как според нас трябва да изглежда пазара на въглероден диоксид. мисля, че бяха допуснати от този момент грешки, които трябва да се поправят за в бъдеще. Беше повдигната темата и за това, че трябва да бъдем по-солидарни. Бих казал, че ако наистина искаме да внесем а, динамика в европейския пазар, а, трябва да а, коригираме, да внесем някои корекции на някои пазари, например пазара на въглероден диоксид, също така, а, така например в схемата за търговия с емисии. А, тъй като ни се случва една криза, която нито един мъдрец, нито един експерт, економист не можеше да предвиди. Стана ясно и в Доха, когато говорихме с нашите колеги от Китай, че те също ще въвеждат схема за търговия с емисии в 7 региони. От 2013 година се планира китайска схема за търговия с емисии. Ще видим дали а, е, това ще стане. Във всяк, всеки случай обаче китайците бяха отворени за сътрудничество с а, е, Европейския съюз. Смятам, че тези схеми могат да работят единствено в глобален мащаб. И ако изхождаме от общи принципи можем да го направим. Мисля, че такива съвместни действия са възможни единствено на основата на схемата за търговия с а, емисии. А, желая много късмет на тези, които искат да въведат данък върху емисиите въглероден диоксид. Ние не успяваме да се споразумеем дори в Европейския съюз по това. Така че много ви моля, нека онова, което сме изработили благодарение на дългогодишни усилия, а, да бъде стабилизирано след което да започнем а, а, дебат в началото на следващата година, а не тук в контекста на този доклад. В началото на следващата година ще започнем дискусията върху това а, как, какво работи и какво не работи настоящия пазар, какво трябва да се направи. Мисля, че колегата Вайс Гербер спомена за определенето на а, горни и долни гранични а, стоености. Не знам дали не е добре, така както при Европейската Централна банка и тук в схемата за търговия с емисии да се създаде един консултативен съвет, който да обсъжда какви трябва да бъдат условията и какви трябва да бъдат горните, но също така и долните пределни стоености. Мисля, че това можем да го обсъдим заедно. Това може би не е лоша идея подобно на други области от економиката. Да създадем, така да се каже, коридор и е, всичко да се обвърже с условия. Няколко думи за тези, които изпитват съмнение. Ние поискахме от комисията да предприеме някои стъпки. Тя не го направи доброволно. На най-различни места по повод на различни доклади и законодателни процедури ние многократно апелирахме към комисията. Комисията представи резултат преди лятната вакансия. Аз получих задача от координаторите да изготвят този доклад с съответните изменения. Обсъждахме също така дали трябва да допуснем и изменения, но в крайна сметка казахме, че искаме да спазим парламентарната процедура и да го направим така, както трябва. С нетърпение очаквам малкото наброй изменения и ви моля да спазвате хомеопатичния принцип на малките количества, с което се надявам да постигнем консенсус. И едва когато това бъде направено, да започнем дебат с комисията и с другите комисии на парламента, колко сертификати откъде трябва да бъдат изтеглени и след това да видим дали е, към шесте опции, предложени от комисията в доклада за общия пазар на въглероден диоксид, не трябва да бъдат допълнени. Някои колеги поискаха думата. Ще поканя тези колеги да се включат в дискусията, когато започнем дискусията с комисията и съвета. Това е всичко, което исках да кажа по този въпрос. Не знам дали имаме представител на съвета, но ще ви помоля да предадете на вашите колеги, че е постигнат напредък. Например, в е, Германия, моята страна, Германия има е, много добра е, традиция на сътрудничество между Министерството на економиката и на околната среда. Германия все още няма едина позиция по въпроса на беклоудинг, но ще ви моля да апелирате и в съвета към Германия да се изработи такава единна позиция, тъй като ако отложим още нещата във времето, последиците ще бъдат изключително отрицателни. Надявам се да успеем да продължим работата по конструктивен начин. Краен срок за внасяне на измените беше вчера, шегувам се, е на 19 декември. Ще проведем на 23-24 януари дебат дебата върху измененията. На 19 феврари ще бъде гласуването в комисията, а гласуването на пленарно заседание още не се знае кога ще бъде. Зависи от това какъв ще бъде броят на измененията. Благодаря ви за дебата, благодаря ви за конструктивния дебат, за положителната и отрицателната критика и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред посветена на темата отново за схемата за търговия с емисии. Тук става дума за това да разгледаме директивата, предложена от комисията. Докладчик е Петър Ли. Задава му думата. Yeah, Благодаря, господин председател. Нека започна с предварителна бележка. Е, хубаво е, че се обърнахте към нашето правителство, правителството на най-голямата държава членка. Няма позиция на нашето правителство по темата беклаудинг, но е, истината е, че канцлера и другите представители на правителството има трудна задача сега за авиацията. Има единодушно решение от съвета по този доклад. Имаше и мнозинство в парламента. Аз бях докладчих по темата. Работихме много интензивно с комисията по с комисията по транспорта. Аз няма, нямаше предложения за изменение, които не бяха съгласувани с тази комисия. Председателя на тази комисия, на комисията по транспорта каза, че ни разглежда като талибани, защото действахме по този начин, защото много се съгласихме с комисията по транспорта. Защо? Защото емисиите в авиацията много нарастват и много други носители на транспорт дават своя принос. Сухопътен транспорт, леки коли, товарен транспорт, Железопътният транспорт също е включен в схемата за търговията, тъй като те използват електричество. И тъй като работихме с Комисията по транспорта толкова добре, в крайна сметка се получи една много умерена директива. Говорим за 100% на търговете по отношение за емисиите, говорим за 21% намаляване на сухопътния транспорт. Сега натоварването чрез търговията е умерено. Става дума за въздухоплаването. От Лондон до Шейх, Шанхай, например, се дава една цена от 200 евро. Ryanair е изчислило, че за пасажир е, в рамките на Европа е, се предлага 25 цента. Имаме един документ. Според който в Германия се плаща данък от 42 е, евро. В е, Великобритания този данък струва до около 200 евро. И в Штатите има е подобен данък за от около 80 долара, Индия 35 долара. Тоест, искам да нагледа, че това, което ние решихме, беше съвсем умерено. Получихме обаче критика от трети страни. За съжаление, почти всички трети страни, Австралия, Канада, имам предвид, е, тези страни работят конструктивно с нас, но Китай, Штатите и Русия, например, те бяха много критично настроени, а техният аргумент е, че ние се опитваме да правим териториално законодателство. Това обаче не е така в крайна сметка. И ще видите малко допълнителна информация в раздадения от мен документ. Националните данъци също се различават. Ако от Лондон до Канада се плащат по-низки данъци, по-високи са данъците до Мексико. А пък ако от Франкфурт се пътува до Варшава, станъците са по-низки, отколкото ако се пътува до Токио. Сега аргумента че е, чрез нашите действия третите страни са поставени в по-неизгодно положение, този аргумент не е, не е убедителен. Мисля, че има две обяснения за тази критика, за този натиск от трети страни. Най-напред в третите страни преобладава мнението, че ние в Европейския съюз не сме, ние не сме законодателен орган. И ако Европейския съюз бъде поставен под натиск, то нещата се разпадат законите на Англия, на Франция, на Германия, те са важните и те би трябвало да се спазват, а не тези на Европейския съюз. Така че трябва да си помислим как да реагираме в такива ситуации. И на второ място, в Штатите е прият един закон, който дава компетенции на Министерството на транспорта, ако не се постигне съгласие, да да забрани участието на въздухоплавателните компании от Америка да, е, да забрани тяхното участие в европейската схема. Вексен Марки е закона за въздухоплаването в Америка. За съжаление този закон не бе прият. Там се предлага търгови с емисии за всички сектори на промишлеността в Штатите, както за въздухоплаването, така и за въздухоплавателните компании, които е, летят от Америка. И когато аз споменах този закон, е, хората много ми се разсърдиха. Аз именно казах, че този закон е, вече не въжи. Аргументът беше, че политиката за климата не, на щатите не е вече такава, каквато е била. Мисля, че аргументацията на американците е много слаба. Обама не се справя добре в това отношение. Той получи Нобеловата награда за мир, а пък сега подписа закон, който поставя под натиск единствения закон за международното въздухоплаване. Но, както казах, имаме критика и натиск от доста трети страни. Нашата цел е да постигнем едно европейско споразумение, което поне отчасти регулира е, проблема с американски и други въздухоплавателни компании. Тази задача съществува още от подписването на протокола от Киото и сега ние искаме да покажем, че не сме против международно споразумение, а не ние, а други страни пречат на едно такова споразумение. Затова ние приемаме <clears throat> е, решението на Международната авиационна организация. Решение, което постановява, че от следващата година септември се цели подписването на едно световно споразумение за авиацията. Всяки три години се събира този орган и на този фон Европейската комисия предложи да спрем часовника и за една година да преустановим прилагането на е, директивата 2387. Моята оценка за момента е, че комисията действа мъдро. Ние показваме, че не сме против международно споразумение. Ако такова споразумение се сключи, това е чудесно. Ако ли не, то поне ще е ясно, че ние не сме виновни за този провал. Искаме да покажем ясно, че ще преследваме целта и по-нататък. Искам да помоля колегите да се изкажат по два въпроса. В е- предложението на комисията се прави разлика между европейски и интерконтинентални полети. Комисията предлага споразумението да не въжи за интерконтинентални полети, защото тези полети не се тематизират от третите страни. А ние искаме двете неща да се, да се третират едновременно. Има предимства и негативи, естествено, и аз мисля, че като докладчик няма да правя най-напред предложение. Ще изчакам дебата. Е, всяко предложение ще носи, ще носи последствие след себе си. Трябва да сме готови с текста в, на 1 май следващата година. И на второ място полетите, които, с които пасажери биват транспортирани от едно малко летище до по-голямо летище. Такива допълнителни или спомагателни полети. И за да няма нелоялна конференция, имаше пред, предложението тези допълнителни спомагателни полети да не се включат в обхвата на директивата за една година. Мисля, освен това, че трябва да ни е ясно, трябва да си изясним какво очакваме от предложението на комисията. Какво очакваме да се случи след една, комисия, след една година? Не знае дали ще имаме едно решение през септември 2013 година, което да удовлетвори всички ни. Ако сме късметли и водим добре преговорите, ще може да постигнем началото на постигането на целите си едва след няколко години. Комисията изготви една анкета, един документ, но това но тези заключения от този документ въпроси и отговори, както го нарече комисията, тези заключения не са залегнали в законодателни текстове. И ако не успеем на 1 януари 2014 е, година да изготвим текст, който да влезе в сила, то тогава нашата система би трябвало да продължи да функционира, но в друга форма. Не знаем, обаче дали ще може до тогава да спрем действието на нашия закон. А, трябва да има някакво споразумение. Тоест, за преходния период трябва да имаме възможност ние да продължим по пътя си. Председателят благодаря Петър Лизе. И както казах... Бях докладчик в Сянка а, и също ще работя по това досие, но преди да премина към темата по същество, искам да поздравя един министр на околната среда на Валония. А, добре дошли! Сега, що се отнася до предложението? Ние доста дълго обсъждахме този въпрос в парламента, имахме две четения по предложението и изготвихме компромис между а, хората от Комисията по транспорта и Комисията по околната среда. А, доста отстъпихме от нашата позиция и имаше големи съмнения относно това дали предложението може да се наложи в а, международен план. А, ИКАО, Международната организация на въздушния транспорт, от 13-14 години насам дебатира по въпроса по какъв начин може да се въведе глобална система за защита на климата. Наблюдаваме, че в Европа, Петър Лиза засегна този въпрос, целият пазар се разпокъсал. В Холандия имаше е, такъв данък. След това се появиха изобретателни транспортни фирми, които предлагаха автобусен е, транспорт за пътниците от Холандия до Германия. Сега беше въведен обратния данък в Германия и всичко тече в обратната посока от Германия към Холандия. А, е, така че не се случва това, което ние си представяме, че трябва да се случва на един обединен а, е, пазар. Нашия отговор е за обвързване на въздухоплаването в схемата за търговия с емисия. Вътрешните полети, полетите извън Европейския съюз. Страните членки трябва да изберат а, или данък върху въглеродния диоксид, или схема за търговия с емисии. Двете неща, според мен, е, не са особено Добре, Така нареченото предложение на комисията Stop the Clock в Доха беше обсъдено и с китайски министри и преговарящи. Сигналите, които получихме от колегите от Япония и от другите страни, бяха доста положителни. Трябва обаче да бъде ясно, че а, трябва да има нещо подобно в международен план. Към а, момента а, сме говорили с а, комисарката в а, нашата комисия, точно в деня, в който тя направи предложението, което на мен ми е много симпатично. А, ако е възможно да а, е, сключим так, истинско международно споразумение, което да не ни служи само за параван, а, ще отворим вратата в правилната посока и това ще ни помогне да задвижим нещата и в други области. Преди малко казах, че в Китай се прави нещо по този въпрос. В 7 пилотни региона в Китай ще бъде въведена схема за търговия с емисии за 2016 се правят планове и в цял Китай да бъде въведена тази е, система. Manövriermasse haben wollen. Съединените щати няма да влязат в дебата, без да има достатъчно маса, така да се каже, но аз съм оптимист по отношение на положението в ИКАО. Аз мисля, че трябва да а, а, процедираме така, както предложи докладчика, като предвидим изключение за международните полети, не за вътрешноевропейските. За вътрешноевропейските полети има стриктно законодателство. Бяха посочени и е, числа. Е, защото ако аз пътувам от Германия за някои от германските острови, е, ще платя повече, отколкото бих платил за международен полет е, от е, Франкфурт за Вашингтон. Така че пропорцията не е спазена. Иска ми се този дебат, който водим тук, да се провежда и в страните членки, когато се говори за данък върху въглеродния диоксид, защото те пречат на развитието. Защото така се стига до въпросните автобусни превози от една страна до друга, от едно летище до друго. Ето това са предложенията за интегриране на въздушния транспорт в схемата за търговия с емисии. В момента ни се предлага шанс а, за налагане на това в международен мащаб. Трябва да се възползваме от този шанс, но също така и да заявим ясно, че ако към 31 декември не се предложи нищо по същество, ще продължим с нашата законодателна процедура. Така че да а, запазим натиск риска за водене на преговорите. Виждам колегата Фостър да има с глава. Така че нека да не а, изпускаме а, нещата от а, ръце. Мисля, че трябва да процедираме по а, предложения път, а, като държим на нашите условие. Крис Дейвис е следващия докладчик Сянка. Thank you. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на Петър Лизе, който отдавна е предан и на този въпрос и на тази тема. Аз няма да обяснявам защо авиацията трябва да бъде включена в тази тема. Мисля, че това е ясно. Преди малко обсъждихме а, преговорите от а, Доха и това е едно обяснение. Европейския съюз опитва да бъде водещ, да даде пример. Е, какво всъщност прави? Много малко. Един от а, принципите в а, дискусията, преговорите за а, климатичните е, промени е, че имаме обща, а, но същевременно диференциран подход. И това е един пример за това. Още от самото начало нещата станаха ясни, че Целта е да се постигне едно международно споразумение относно все по-увеличаващите се емисии от въздухоплаването. Да се, да се намери някакъв механизъм, около който да се обединиме. И да се, да се стигне до, до някакво действие, не само да е, обсъждаме и да обменяме мнения. Докъде стигнахме? Комисията се опитва да заявява, че смята, че, че има постигнат напредък, но както винаги има, обсъ... има противници на подобна е, дейност и че сега е крайно време да се предприемат акции. А сега комисията ни предлага ни, ни казва, че е постигнат е, график. Но нека да но понеже не може да се постигне споразумение, не може да се постигне единство, нека да отпуснем още 3 години. А, и естествено, комисията веднага беше критикувана от зелените и от моята политическа група за това, че не проявява достатъчно а, амбиция. И междувременно бяха отправени много критики срещу цялостното прилагане на този механизъм. Така че какво можем да направим, освен да, подкреп, да подкрепиме тези, които преговарят, ако въобще искаме да постигнем някакво споразумение? Така че нека да не осложняваме нещата. Просто трябва да подкрепиме преговарящата. И колкото по-твърдо седиме на позициите си, толкова по-силни ще бъдеме. Целта е схемата да се прилага на въздухоплавателните компании, които оперират в Европа. Това е нашето становище. И същевременно ние искаме да се постигне наистина напредък на следващата а, следващия кръг преговори. След това следващ. Well, much, Благодаря, господин докладчик. Благодаря и на колегите, които направиха коментари. Да, да разбира се, наша, нашата цел е да смекчим последиците върху околната среда, е, единното европейско небе, различните съвместната инициатива за единно небе. Обаче проблемите, с които сблъскваме, не са наша вина или вина на комисията по транспорта, а в самото предложение – преди няколко години, когато комисията предложи, предложи включването на, авиацион, на, на авиационния транспорт, още тогава бяха повдигани, а, подигнати някои въпроси относно различните правни системи. И още тогава стана ясно, че не по този начин ще постигнем напредък и сега се оказвахме в една хаотично състояние. Имаме 170 страни, големи страни, като е, Китай, Съединените щати, които са приети в проели законодателство, което на практика не позволява на, тесни, на техните авиокомпании да се придържат към стандартите, прияти в Европейския съюз. Така че Ако сега обаче спреме, е, спреме часовника така, както беше предложено, това значи, че и тогава и ще, ще спреме приложението на тези, на тези норми и от трети страни. Така че. Тук става дума за конкурентоспособност. Комисията предлага един регламент, кой, което държавите, който да, държавите членки спазват, но в крайна а, сметка стигаме до там, че половината от, тези, които трябва да са страна по това споразумението, които трябва да, да, да прилагат тези мерки, не го правят. Така че и КАО е мястото, където се водат тези преговори. Добре, ще спрем, да, да спреме, да спреме часовника до тук, но какво, до, до къде ще доведе това? Тези, които прилагат а, стандартите, ще продължават да ги, да ги прилагат, тези, които не ги прилагат, не ги прилагат. Така че, а, мисля, че най- най-разумното и най- а, прагматичното е да спреме до тук, да видиме а, какво ще стане. Но още веднъж а, повтарям, още когато това предложение беше направено, а, никой, никой не, не, се, не, не се вслуша в това, в предупреждението, че това няма да бъде начин за а, смягчаване последиците от климатичните промени. Не, ние не. Комисията по транспорта са виновни за това, а комисията, която направи това предложение. Така че, моето предложение ако ще отлагаме, да отлагаме. И за, за, за да може в един, в един момент као да, да, да започне нови инициативи, защото аз не искам авиокомпаниите в моята страна и да участват в общата конкуренция, като същевременно не са поставени на равни начала с другите. Така че аз предполагам, че този, че този проблем ще бъде обсъждан и в Комисията по транспорта в най-скоро време. Комисията е, е, представя едно предложение, но какво се случи в крайна сметка? Ние не може да действаме, сякаш нищо не се е случило. В крайна сметка, ние подкрепихме това предложение. Нашето правителство подкрепя и сегашното предложение на комисията, както разбирам. Така че това не е глупаво предложение и не би трябвало да го определяме така, не би трябвало да го отхвърляме. Искам да кажа на комисията. Моята загриженост по отношение на това предложение, а, освен казаното от Джеки Фостер, е, че няма действия, които да са насочени към третиране на емисиите от авиацията. Ние говорим за разходите за потребителите, разходите на а, компаниите, авиационните компании, но не може да има сравнение с управлението на емисиите. Ето, например, 18 фонда с, се плаща данък за един вътрешен полет в Обединеното кралство. Това не може да се сравни с емисиите. Ние не видяхме никакъв напредък но това е може би защото в е, организацията ЕКО няма натиск. Аз съм загрижена, загрижена съм е, и от дискусията преди за схемата за, търгов... за схемата на търговия с квоти. И това, което искаме да направим е сигнал за лобистите, които може би се намират в тази зала. Искаме да изпратим сигнал, че ние не се занимаваме сериозно с климатичните проблеми. Може би това искаме. може би ще се присъединя към Крис Дейвис. Ние трябва да има една едно прекратяване на закона и би трябвало да кажем добре, ние отлагаме прилагането на този законов текст. Но ако това се случи, то какво ще, какъв закон ще бъде прилаган на негово място? Въпросът ми към комисията е. А какво ще правим, ако в крайна сметка текстовете не се окажат достатъчно добри? Дали ще се върнем обратно към комисията и съвета? Как автоматично, дали това ще се случи автоматично? И какво ще стане с страните, които не искат споразумение от Международната авиационна организация? Сега, как, дали ще има американска подкрепа за едно международно споразумение? Интересно какво ще правят американците. Преди няколко месеца ние решихме, че не би трябвало да отваряме тази дискусия по този, по този закон, по тази директива. Сега обаче отново говорим за това и се оказва, че за следващите няколко месеца няма да има регулация на емисиите от авиация. Извинете, но превода достигна малко по-късно до мене. Сега по тази тема. Това е една важна тема. И, и ние обсъждаме, обсъждаме тази тема многократно. Включването на а, въздухоплаването в борбата срещу а, климатичните промени. По принцип сме, съгла... сме съгласни, но приложението буди загриженост, защото ако създадеме законодателство само за Европа, какво правиме? Пре... Из... А, има като че ли изграждаме пречки и затруднения за европейската промишленост и за нашите фирми. Нека не бъдеме наивни европейци. Да, необходимо ни е това международно споразумение. В противен случай създаваме проблеми с конкуренцията, дискредитираме нашите си фирми и предприятия и в крайна сметка може да се е, стигне до някакви търговски сблъсъци и проблеми. Нека не забравяме, че е, Китай е, временно замрази поръчките за Airbus. Така че и хубаво е, хубаво е да се бориме срещу промените в климата, но без да се, е, да се самозастрелваме. Аз е, е, смятам, че комисара, който е отложил този данък за момента, е абсолютно права защото е необходимо наистина едно е, е, свето... международно споразумение. В противен случай ние просто създаваме допълнителни пречки пред нашите е, предприятия. Така че аз бих разгледала разгледала този въпрос по много предпазлив начин така че аз наистина смятам, че трябва да отложиме нещата за сега и да продължиме за постигане на международно споразумение. Следващия. Yes, thank you very much, chairman. Колегата Янкер Бранди. Е, няма да повтарям това, което вече беше казано от колегите е, но а, нека се дадем сметка за това, че е един от големите а, проблеми за а, глобална борба с а, емисиите а, е това, че ние не сме. А, е, а, е, е, равнопоставени. Ако има обаче такава сфера, в която всички са равнопоставени, това е а, а, авиацията, защото там а, предприятията са едни и същи навсякъде. Така че тук не става дума за някакви практически проблеми или пък нещо друго. Тук става дума за принципи повечето държави и повечето хора не желаят да облагат авиацията с данъци. Виждаме го при керосина, виждаме го всички сфери, свързани с авиацията. Така че нека да, да бъдем честни в този дебат. Нека не си измисляме някакви странни аргументи. Имам един много прост а, е, въпрос. Ако тук ставаше дума за конкуренция, защото би могло, как е, може да става дума за е, конкуренция, когато едно кафе на летището в Лондон струва повече от таксата за въглероден диоксид, която трябва да платя за един полет до Шанхай? Кой а, на света ще а, иска да промени нещата, когато става дума за 2 а, евро? Мисля, че това няма нищо общо с никакви данъци върху търговията с емисиите. Моя въпрос към комисията е тук за конкуренция ли става дума а, или пък става дума за това, че изобщо не искаме да закачаме авиацията? мястото, на което можем да си купим едно кафе за 2 евро на летището, моля колегата Гербранди да ми го покаже, за да отида и аз там да си купя кафе. Преди обаче колегата Гербранди да ми покаже къде се продава това кафе, ще дам думата на комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички. Изказването от вас, от вас е, мнение много ми помогнаха е, да е, разбера откритите въпроси, които имате във връзка с предложението на комисията. Както знаете, комисията винаги е била и продължава да бъде застъпник на намирането на глобално решение. Откакто започна процеса през 1997 година, ние активно участваме в дискусията и даваме нашия принос. А, ясно е обаче, че процесът в ИКАО не е, е дал резултат на време. Поради тази причина комисията изготви своето предложение за включване на авиацията в схемата за търговия с емисии от 2012 година нататък. Ние по никакъв начин не можем да приемем, че нашите мерки са незаконни. Законността на предложените от нас мерки е потвърдена от съда Защото тук става дума за приемане на закон, който предвижда включването на авиацията в схемата за търговия с емисиите. Това не е някакъв закон на комисията, това е закон на Европейския съюз. И аз желая това да бъде разбрано от всички. До ИКАО продължава да бъде основна пречка пред намирането на глобално решение. Ясно а, е, а, а, че от страна на Европейския съюз обаче се работи за постигане на напредък. Формирани са работни групи, които са посветили време и са отделили ресурси, а, за да направят оценка на приложимостта на пазарните мерки, които се прилагат. А, това, което о, прие съвета на ИКАО на 9 ноември е, че предложените мерки са практически приложими, технически е, изпълними, но имаме нужда от политическо споразумение, за да улесним налагането на такива е, мерки. А, ние а, се опитваме да насърчаваме този процес, а, създавайки група на високо равнище. Тази група се срещна за първи път миналата седмица. Целта на тази група е да даде, е, да, да поеме политическото ръководство, което до този момент липсваше в дискусиите. Съгласна съм с колегите, които казаха, че не е много вероятно да се вземе решение за прилагане на една глобална мярка. Това, ако ето е реализуемо, е да се създаде система от мерки, която да включва националните и регионални мерки, които вече съществуват и това да бъде временното решение, докато се изработи единна глобална мярка. Мисля, че това е решението, към което трябва да се придържа Европейския съюз на срещата на съвета, след срещата на съвета на 9 ноември, на 12 нашия комисар предложи ние временно да предложим дерогация от схемата за търговия с емисии на а, авиацията. Тази а, дерогация да включва всички превозвачи, независимо от тяхната националност. А, ако Луфтханза е, лети от Франкфурт до Вашингтон ДС, тя ще, е, ще е, се възползва от тази дерогация. Ако Air China лети обаче до европейско летище, те ще попаднат в обсека на законодателството, Тоест превозвачи от трети държави, които оперират на територията на Европейския съюз, ще трябва да се съобразят с законодателството. Прилагането на така наречената процедура Stop the Clock ще осигури спазване на нашето законодателство и ще създаде равни условия, при които да работят всички превозвачи нашето приложение не е изработено просто така. Това предложение е обмислено, направено е оценка на неговата изпълнимост, на неговото а, въздействие. Взето е предвид мнението на е, превозвачите и на страните членки, които а, ще изпълняват а, законодателството. Всички тези актьори трябва да имат възможност да действат, да работят и да проследят какъв е начинът по който ние взимаме а, решение. Вярно е, че онези колеги от Европейския съюз, които ни е, представляват е, в е, групата на високо равнище, трябва трябва да могат да защитят европейската позиция, която да има ефект на лост. трябва а, да видим какви ще бъдат ограниченията във времето на предложената дерогация. А, за това ние предлагаме дерогация за една година. А, под по този начин а, ние ще обесилим а, аргументите на засегнатите трети държави, които твърдят, че по този начин ще се обесмисли процеса в а, ИКАО. Тази динамика вече няма да съществува ние желаем а, а, да има истинска възможност за всички участници да се ангажират в а, процеса. Ние се надяваме нашите партньори от трети държави да а, отговорят положително на нашето предложение. А, е, Съединените щати се колебаят и смятат, че приемането на едина глобална мярка няма да бъде достатъчно ефективно. Ние продължаваме дискусиите с е, тях и с другите колебаещи се е, партньори. Смятам, че има солидна основа, на която да продължи диалога, за да се постигне напредък на високо политическо равнище. Смятам също така, че има място за двустранна обмен на мнения между нас и онези държави, които още не са разбрали какви са намеренията е, на Европейския съюз и какви задължения поема Европейския съюз. Но, според нас, ние сме отговорни на изискванията на действителността. Сега ИКАО трябва през септември да предложи резултат. От а, приемането на нашето предложение от колегиума на 20 ноември, ние а, е, сме провели вече дискусия по този въпрос. Следващата дискусия е а, е, предвидена за 7 е, януари. Получените коментари до този момент не оспорват намеренията и логиката на предложението на комисията. Мисля, че е в интерес на Европейския съюз да остане на мястото, което заема. Европейския съюз трябва да продължи да следва своята линия и да стои зад своето предложение. Защото това ще осигури най-добрата позиция на нашите преговарящи в ИКАО. Мисля, че ние от страна на комисията а, а, имаме голямо желание да обсъдим а, нашето предложение с всички, които се интересуват от него, включително и на представители от а, парламента. на нашия вебсайт има обширна рубрика на често задавани въпроси за това, кои страни са включени, кои не са, какви ще бъдат последиците и така нататък. Приканвам колегите да се запознаят с публикуваните материали. Ако и след това имат въпроси, аз с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Благодаря. А сега докладчикът има думата. Благодаря. Искам... Ще бъда кратък поради напредналото време. Е, говорихме за националните данъци. Е, моля колегите да погледнат един документ, който раздадохме. Ако имате възражения, моля, е, кажете ми веднага, изпратете ми вашите възражения писменно. Но измерението е много важно. Обръщам се съвсем специално към британските колеги от политическата консервативна група. А британското правителство увеличи данъка за авиацията. И когато човек лети първа класа, Е, плаща много високи данъци, но и във втора класа се, път, се плащат много големи данъци. Ако, например, човек пътува за Азия 6000 мили, плащат се 184 фунда за лири, извинявайте, на човек. И това е един данък, един данък в една държава членка. Не може в схемата за търговия с квоти да се действа по този начин. Как ще стигнем до едно глобално решение? Тези 184 лири не могат да бъдат облагани по този начин. Трябва да е ясно че ние искаме да сме умерени. Не може да бъркаме в джобовете на накоплаците по този начин. 25 цента е данъка за вътрешно европейските полети. Ако ползвам Ryanair, пътувам до, испан... с... до испанските острови, плащам 25 цента. Ако председателя иска да си отиде в къщи, той плаща тогава 10 пъти повече. Значи не може по този начин да кърняваме конкурентоспособността, когато националните държави облагат по такъв безрамен начин гражданите и това се приема от е, е, националното законодателство. Така че е, готов съм да обсъждам всички предложения. Моля колегите за прецизни формулировки. Ще готов съм да работя бързо, за да мога да обработя колкото се може повече предложения. Но мисля, че комисията е работила много изчерпателно и много внимателно и нещата, които вече бяха споменати в дискусията, са доста премерени от е, предложението на комисията. Аз не виждам много пространство за подобрение. Една забележка. От комисията чухме, това, което и аз казах, няма да има глобално споразумение, което да влезе в сила от 2014 година. Но от ICAO, би трябвало да имаме една обща рамка за търговия с, с квоти и един ясен ангажимент, на който може да разчитаме, а именно, че ще има глобално решение. Искам да напомня на комисията глобално споразумение, това е нашата цел, а в преходния период – за преходния период ни трябва една рамка, където Европейския съюз, Австралия и други държави могат да прилагат националните си законодателства. Но не може до 2020-2025 година да не правим нищо. Това не е задоволителен резултат. Благодаря на колегите за дискусията и, както казах, Готов съм да поема всякакви предложения. Графикът е щедър към нас, може да има допълнителни обсъждания, но през пролета трябва да изпратим ясния сигнал, че ако искаме да имаме международно споразумение, Европейския съюз няма да пречи. Ако нещата не потръгнат, то никой не бива да обвинява Европейския съюз, че нещата са се провели. провели. Председателят, госпожа Фалстър. Благодаря много. Аз просто е един въпрос, на който не ни отговори комисията. Не само аз и други казаха, че дерогацията е за срок от 12 месеца. Не знам какво ще плащат а, ком, компаниите. Знам какво става с Луфханс. Но Независимо от това какво прави ИКАО, след 12 месеца ще има ли санкции към въздухоплавателните компании на трети страни, които не, не изпълняват а, това решение? Как, какво ще стане след 12 месеца, когато компании от трети страни не прилагат този регламент. Искам, искам да знам какво ще, какво, ще, какво ще, какви ще бъдат санкциите, какви ще бъдат решенията, защото това е един въпрос, който често бъде. Мисля, че Европейската комисия няма да реши този въпрос. Ние ще решим този въпрос. Комисията прави в крайна сметка само предложение. Така че ако искате да получите отговор на този въпрос, би трябвало адресата да не е комисията. So Ще отговоря на въпроса, ако ми позволите. Регламента ще се прилага за всички въздухоплавателни компании, които оперират в рамките на Европейския съюз, независимо от техния происход и ще има санкции, независимо от страната на происход. Благодаря, с това приключваме този дебат. Благодаря на колегите, които участваха в него über den Berichtsentwurf werden wir am 23. Januar дебатиран. Gibt es eine Aussprache? На 23 януари ще има обсъждане. 25 януари, моля, е срока за предложенията. На 18 февруари ще обсъдим предложенията. А гласуването в комисията ще е през 20, на, на 26 февруари. А през март ще е гласуването в пленарна зала. Благодаря, както казах на всички. И така преминаваме към следващата точка от дневния ред, където става дума за освобождаване от отговорност на бюджета за 2011 година. Юта е докладчицата, тя ще ни осветли по-подробно. Благодаря. Сега ще се опитам с бясна скорост да мина през а, седемте точки от дневния ред. Няма нужда с такава бясна скорост да работите, защото днес работим до 19 часа. И от Халк, да, мога да чета но след това има още една точка от е, дневния ред. Е, е, ако трябва да установяваме кворум, ще видим, че нямаме кворум. Добре, че не ни трябва такъв в момента. Става дума за бюджета за 2011 година и процедурата за освобождаване от отговорност. Няма да говоря много. Ще кажа само няколко общи думи за агенциите. Ние отговаряме за пет а, агенции. има и още един общ доклад, в който са записани някои принципни положения. Разбира се, непрекъснато трябва да напомняме, че счетоводните принципи, които са ни наложени от договорите, е, изискванията към е, бюджета, трябва да се спазват. Това са единство, ежегодност и баланс на е, счетоводството колегите, които поне мъничко са внимавали миналата седмица в Страсбург, знаят, че съвета а, не спазва толкова много принципа за баланс. Миналата седмица за бюджета за 2013 година а, трябва да направим дългово от 9 милиарда евро. Това само между другото ви го казвам. Принципа на ежегодност въжи и за всички агенции. Ежегодност означава средствата, които са планирани, не могат да се прехвърлят на следващата година, а трябва да бъдат изразходени през съответната година. Тоест, аз трябва да съм си направим плана достатъчно добре, че той да ми позволява да похарча предвидените пари. Ако по изключение обаче това не може да се направи, това трябва да се направи по прозрачен начин. Т.е. имаме нужда от информацията защо не можем да спазим бюджета. Ако разгледате моите предложения за становище на нашата комисия, при някои агенции изброявам трудностите, които имат съответните агенции на определени места, трудностите, които те имат да изплатят предвидените средства, тъй като някои договори все още не са изпълнени и тогава просто се налага предвидените средства да бъдат прехвърлени за следващата година а, ние смятаме, че комисията, тъй като тя е член на управителния съвет на всички агенции, а, трябва да окаже известна помощ за спазване на принципа на ежегодност а, или пък а, за подобряване на процедурите за набиране и контрол на персонала на агенциите. А, Тоест съвета, комисията и а, Европейския парламент са се договорили за съвместен подход в резултат на тригодишен дебат. А, комисията в, може да намери в този подход разписани всички указания за това как може тя да помогне на агенцията. Едновременно с това а, трябва да напомня какво правихме преди да бъде е, прият този е, съвместен подход, а именно всички агенции следваха общи насоки за набиране на персонала и съответните генерални дирекции трябва да внимават е, за спазването на плановете за развитие на персонала. И комисията не може изведнъж да се появи и дълбоко да уреже плановете за развитие на а, персонала. Това в най-общи линии може да се каже за агенциите. Още две неща. А, първо, Европейската сметна палата е истинска европейска институция. И това не бива да го забравяме. Европейската сметна палата също изготвя доклади за определени периоди. Европейската сметна палата сега изготви един извънреден доклад по въпросите на е, конфликтите на интереси в различните агенции. трябва да си дадем сметка, че агенциите не стоят на едно място. Европейската сметна палата е извършила наблюдение на агенциите, но от момента на извършването на наблюдението агенциите са продължили да се развиват. Ние сме разработили механизми а, за това как, как можем да се справим или пък изцяло да избегнем конфликтите на а, интереси. Така че това, което прави смес, сметната палата, не отразява а, изцяло актуалното състояние на нещата и не отговаря на положението към края на 2012 година. И още нещо – а, относно а, а, агенцията а, за профилактика и контрол върху заболяванията. Винаги сме казвали, че тази агенция трябва да работи така, че да покрива разходите се, т.е. да събира такси, които и позволяват да си покрива разходите, но ние не сме законодателя, който определя реда по който се събира таксите. Съветът отговаря за това и а, административния съвет. Този административен съвет, а, който се състои от пратеници на страните членки, изобщо не е заинтересован от това таксите да покриват разходите, защото а, тези такси се плащат от страните членки или от съответните съответните индустрии на страните членки. Ние от много, повтарям, много години повтаряме, че има нужда от нов а, правилник за таксите. Да видим какво ще направят следващата година. Толкова за агенциите. Сега ще кажа още няколко думи по точка 8, която се е промъкнала в нашия дневен ред и касае не агенциите, а общия бюджет за комисията. Пак ми се налага да кажа, че Европейската сметна палата не работи съвсем чисто. Дори може да се каже, ако искаме да бъдем злобни, е, че Европейската сметна палата работи тенденциозно. Защо? Е, защото е, Сметната палата в своя годишен доклад е обединила в една глава областите околна среда, развитие на селските региони и рибарството и се говори за някаква крот, квота от грешки, забравих колко, 5,2% или без значение. Но това, което попада в рамките на нашите задачи, а именно здравеопазване и околна среда, има квота от грешки нула а, и не може два, две, двете сфери да се обединят. Очакваме от сметната палата, ако обича, през следващия доклад за 2013 година да представи нещата по а, правилния, различен начин, защото сегашния доклад създава изключително погрешна представа за състоянието на нещата. Като цяло ние сме доволни как са изпълнени задълженията, как са извършени плащанията. Генерална дирекция Клима а, е нова генерална дирекция. Тя все още се упражнява върху това как да се състави а, а, бюджет а, и как да изразходва средствата, предвидени за различните програми. Това го разбираме. Малко прекалено големи оптимисти а, е, бяхме а, е, и за това процента на изпълнение 85. Е смятам, че през тази бюджетна година нещата са по-различни. Ще видим по-конкретно това, когато трябва да освободим от отговорност комисията за 2012 година. Няма да говоря повече. За всички агенции и за комисията аз препоръчвам те да бъдат освободени от отговорност. Юта Хаук, Благодаря на Юта Хаук. Значи, имаме предложение за освобождение, за освобождаване от отговорност. Благодарим за презентацията. Никой не може да направи една толкова жива презентация, както Юта Хаук. Аз нямам колеги, които да искат да се изкажат. А, имам, имам. Извинявайте, не ви видях. Докладчикът в сянка. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви поздравя всички и най-вече да поздравя и да благодаря на Юта, която е свършила отлична работа. Ще бъда много кратък и няма да повторя казаното от нея относно освобождаването от отговорност. Аз по принцип съм съгласен с нея, но Начина по който тя представа нещата ме, ми пречи малко. Казва се, че не разполагаме с доказателства агенцията при изпълнение на бюджета си да е извърш, да е имала нередовни плащания и така нататък. Или... А, как, сега какво смятаме, че че има поначало измами и нередности и нередовни плащания или е възможно да се смята, че е, има някакви нередности, а пък ние не разполагаме с никакви доказателства за това. Така че струва ми се, че би било много по-целесообразно е, това изречение да отпадне, да преформулираме това изречение и да кажем, че доколкото разпо, доколкото разполагаме с еди какви си данни, не, не, не, трябва да освободим от отговорност е, дадена агенция. Просто аз мисля, че трябва да се преформулира е, това изречение. Тук се споменава и, и сметната палата. Тоест, ние като че ли искаме да кажем, че може би съществуват някакви подозрения, но ние не можем да а, докажем, че има, а, да речеме, недостатъчно недобър баланс между ефективност и а, разходи или ефективност и цена и така нататък. От друга страна, и още веднъж повтарям, благодаря на колегата Юта за отличната работа и просто бих пос, ви посъветвал да преформулираме. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя госпожа Халк за качествено извършената работа. И смятам, че това е един важен момент в нашата работа и от освобождаването от отговорност е един много важен компонент от демократическия контрол, който упражнява Европейският парламент, след като се е, проверят, провери редовност, редовността на сметките и е, целесообразността на направените разходи. А като е, люди отговорни пред гражданите, ние сме длъжни да направим необходимия анализ в областта на здравеопазването, безопасността на храните и така нататък и дали разход, направените разходи са постигнали поставените цели. Безопасност на лекарство, управление на болестите, безопасност на храните, е, по-чиста околна среда. Това са много важни е, елементи, компоненти от нашата работа и това са неща, които са от огромно значение за ежедневието на нашите граждани. Днес е, продължаваме да бъдем в економическа криза, която поражда и подбужда антиевропейски чувства. Нашите граждани трябва да правят жертви, така че сега е момента ние да успокоиме гражданите, да ги окоръжиме, да им кажем не се тревожете, средствата на Европейския съюз се използват целесообразно за а, е, наистина допълнителна европейска добавена стойност и че няма излишни разходи. Мисля, че това е посланието, което трябва да отправиме към нашите граждани и освобождаването от отговорност е онзи момент, в който може да го направиме. Тоест, една година по-късно ние сме взели предвид препоръките, отправени ни преди една година и сме взели съответните мерки, за да поправиме нещата. Е, що се отнася до децентрализираните агенции и по-специално петте агенции, които са в нашата сфера на, на а, компетентност, и нямаме все още достатъчно ефективни а, методи за а, борба с а, конфликта на интереси. Знаем, че миналата година а, Агенцията по околната среда се беше сблъскала с такива проблеми. А, също така проблеми с, свързани с а, личния състав. Но, както каза нашия докладчик. От 2011 година насам се установява а, значителен напредък. Въпреки, че има някои нередности, свързани с разплащанията в а, областта на рибарството, здравеопазването и така нататък. И на основата на тези констатации, на основата на, на информацията, с която разполагаме, докладчика предлага да освободим от отговорност петте децентрализирани агенции. В качеството ми на а, координатор на политическа група. Смятам, че можем да подкрепиме казаното от докладчика, но при всички случаи допълнителен контрол и допълнителен задълбочен анализ ще бъде извършен от колегата Гербандин в рамките на Комисията по бюджетен контрол. Благодаря ви. Благодаря. И сега Госпожа Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа, че и аз наистина а, се възхищавам на упоритостта на нашата докладчица, а, с която работиме и в а, тристранните разговори за 2020 година, за стратегията 2020, но аз е, не мога да се съгласа с е, нейните заключения. Знаете, че ние имаме е, дългосрочна традиция за не освобождаване от а, отговорност и смятаме, че и за петте агенции просто те някак си не се вписват в насоките на О и СР. Но исках и нещо друго да спомена. Всяка година а, процедираме, всяка година освобождаваме от, освобождаваме от а, отговорност. Аз съм тук не много отдавна, но смятам, че може да се възползваме от а, а, случая. И искам да а, припомна казаното от Марина Янакодакис на комисар Борг относно одита и управлението на тези агенции и проблемите свързани с конфликтите на интерес. Е, това са основните проблеми на тези агенции. Виждаме, че тези елементи не присъстват тук в тези становища. Така че още веднъж повтарям, че ние ще гласуваме против това освобождаване, но ще продължим да участваме в целия процес на вземане на решение по този въпрос. <laughs> Екара иска да продължи да участва в бюджетната процедура. Сега ще дам думата на комисията, преди да я дам отново на докладчика. Кой иска думата от комисията? Okay, then Добре, комисията не се споразумя. Сега ще дам обратно думата на докладчика. Точно това е дилемата. Дилемата не само на а, отделите на комисията, а и на агенциите. Проблема е, че агенциите не могат да разчитат на своите партньорски генерални дирекции, дори и за съставането на бюджета. Мисля, че това е иллюстрацията на това, което ние твърдим през цялото време. А именно че всеки отдел на комисията трябва да разбира поне до толкова от бюджет и връзките в бюджета, че да взима отношение по бюджета. Аз не искам от комисията да ходят в комисията по бюджета или контрол по бюджета, но поне тук трябва да могат да ни кажат нещо. Сега няколко думи относно изказването на колегите. Относно това, което каза Джули. Аз не разбрах съвсем какво искаше да каже тя, като говореше за неосвобождаването отговорност. А, и, или не съм разбрала превода, може би трябваше да я слушам в оригинал. Тя каза, че Европейската сметна палата още не е завършила а, Европейската сметна палата приключи работата по бюджет на година 2011 и за всички агенции каза, че не са били констатирани нередности. Казвам го, въпреки че може да има изменения от колегата Жозе Мануел. Ако Джули е, иска обща промяна на правилата с всички агенции, не знам какво си представя тя. Но аз вече казах, съществува така наречения common approach, общ подход. На много заседания, както парламента, така и комисията, така и съвета, е, заседаваха и изработиха този общ подход. Джайлс Чичестър а, е, беше член на работната група като представител на ЕКАРЕ. Този общ правилник може да бъде видян от всеки. Изработихме го още по време на датското председателство и го приехме. Нашия председател го подписа, е, председателя на датското председателство и председатели, заместник председателя на комисията, вече не мога да се спомня. На господин Занони ще кажа следното. Не съм сигурна дали не е било грешка при превода. Аз просто не разбирам италиански. Европейската сметна палата не е констатирала нито една грешка в областта на околната среда и здравеопазването. Това, което направи е, Европейската сметна палата, беше да смеси и да напъха в една рубрика а, околната среда, здравеопазването, развитието на селските региони и рибарството и да говори за грешка от 0,25%. Е, няма грешки при околната среда. В развитието на селските региони и рибарството обаче имало грешки. Събирайки ги на едно място, е, човек остава с впечатление, че околната среда и политиката по здравеопазването също имат такива грешки. И затова аз искам от Сметната палата, която трябваше да бъде представена днес тук, просто да представи нещата по различен начин, за да бъде ясно за какво става. Знам защо го правят. Нашия бюджет представлява 0,76% от целия бюджет на Европейския съюз. Може би това ми се струва твърде смешно и твърде малко, за да ни посветят отделна рубрика, само че трябва да го направят. Защото в противен случай човек остава с погрешно впечатление. Господин председател, вие ще кажете сигурно няколко думи за сроковете за внасяне измене, изменения, понеже ги нямам пред себе си. Е, сега казва председател. Комисията реши ли кой ще вземе думата? Заповядайте. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Колебаех се защото не, не смятах, че има наистина въпроси отправени към комисията. Но в крайна сметка, щом е необходимо, ще кажа следното. Сега аз съм от а, генерална дирекция Санко, т.е. четири от а, агенциите са в а, нашето портфолио, но мога да ви кажа, че следа много отблизо целият процес на освобождаване от а, отговорност и ние участваме, както знаете, в управителните съвети на агенциите и там а, следиме съвсем отблизо а, развитието на всички компоненти, свързани с управлението. Следиме също така много внимателно декларациите на агенциите в областта на конфликти на интереси. Има много напредък, установили сме напредък, но знаете, че това са едни много чувствителни и деликатни а, моменти. А, има непрекъснат напредък. И това е много важно както за самите агенции, така и за нас. Благодаря. Благодаря. Сега за графика. 19 декември, крайен срок за, за измененията. На 24 януари ще гласуваме в е, комисията, а на 18 март ще се гласува в КОНД. И сега последната точка от дневния ред, е, протокола от Нагоя Куала Ломпор. Става дума за сключване на допълнителния протокол към протокола от Картахена по биологичната безопасност. Всъщност по този доклад няма е, предложение за изменение. Утре ще гласуваме доклада само за какво става дума. Целта на този протокол за биологичната безопасност е, е безопасност е международно споразумение, което регулира преноса на живи модифицирани организми от една страна в друга страна. Регулира се ситуацията, в която една страна иска да изнесе такива организми в друга страна, то втората страна, страната, която приема организмите, трябва да даде своето съгласие. В протокола се говори за принципа за безопасност и предпазливост. Предвидено е и обмен на информация за биологична безопасност, за живи модифицирани организми и предвидено е създаването на е, информационен център, който и да поощри прилагането на протокола. Допълнителният протокол от Нагоя Куала Лумпур – допринася за постигането на целите към, от протокола от Картахена по биологичната безопасност, както и постигане на целите на директивата от 2004 година. А този протокол се занимава и с обещетяването на щети, които са нанесени на биологичното разнообразие в резултат на преноса на живите модифицирани организми. Аз препоръчвам допълнителния протокол да бъде одобрен и бих приветствал подписването и ратификацията на протокола от държавите членки. Това от моя страна. Сега Искам да попитам, иска ли някой думата? Госпожа Росбах. Аз ще говоря тацки. Аз съм съгласна, че е хубаво да подпишем, да се одобри, да се ратифицира този допълнителен протокол. За мен е много важно, че получаваме най-накрая яснота за евентуални щети и а, е, че ние ще си сътрудничим да предотвратим такива щети от живи модифицирани организми. Ние сме обменяли до момента добри практика, ето защо е много хубаво, че говорим за принципа за предпазливост, който да бъде заложен в националното законодателство. Според мен, това е много важна тема и за Европа. За Европа това е също важно, но ние говорим главно за европейските страни, не говорим за трети страни. А това, това исках да кажа. Благодаря, че тази точка бе включена в дневния ред. Благодаря. Може би може да поощрим Гърция, Малта, Ест, Естония да подпишат е, и ратифицират протокола. Това е нещо добре, това е добро, това е един пробив. Утре ще гласуваме по този доклад, по този протокол, извинявайте. И така приключихме дневния ред. Ще се видим утре в 10 часа. А координаторите ще заседават в 9 часа. Това ще обаче е закрито заседание. А и утре ще започнем директно с гласуването. Благодаря на двете, на двамата колеги и на всички, които останаха до края. Желая приятна вечер на всички участници.